Uh, so, ladies and gentlemen, can I welcome you to... Uh, Дами и господа, добре дошли на днешното заседание. Е, първо някои съобщения. Нашето заседание ще бъде предавано директно по интернет. Добре дошли всички, които ни гледат и слушат по интернет. Ние сме комисията, която има най-голям брой предавания по интернет на своите заседания и затова казвам добре дошли на нашите верни а, зрители. Може би ви сте виждали бюлетинът на Имко, а, който горещо ви препоръчвам. А, там се съдържат информация за нашата работа на заседанията на комисията, а също и така други важни а, съобщения. А, също така, примерно миналата седмица за а, купуването на електронни апарати по интернет и свързаните с това рискове. Тези, които ни гледат по интернет, адреса е ep.inco.com е, и на Европол от е, Това е веб адресът, на който може да намерите в електронна форма този бюлетин. А, така че може, може, може би може да се очреди форум на приятелите на ИМКО. Бих искал да попитам, може ли да смятаме, че дневният ред е прият. бихме могли да го приемем с една промяна. Един от нашите експерти, професор доктор Ютенок, не може да дойде. Очакваме, че ще дойде след около един час. Така че ще трябва малко да разместим програмата, за да, да започнем препоръките на господин на Катерин Стайлер за хармонизираните условия за пускане на пазара на строителни продукти, а след това вероятно ще чуем професор Шулте Науке. Ако сте съгласни с тази промена в реда на точките в нашия дневен ред, да смятаме, че той е прият. В края на заседанието, моля всички ви, каня всички ви на а, коктейл в а, залата за членовете в 6.30 след приключване на заседанието, за да отбележим петият юбилеен доклад на Европейската мрежа за преброяване на потребителите. Ето тук има и една а, юбилейна брошура госпожа Сандра Тастори, която е генерален директор на генерална дирекция Санко в Европейската комисия и аз самия ще домакинстваме. Каним ви най-сърдечно да присъствате на коктейла. А сега второ четене на предложението за хармонизирани условия за пускане на пазара на строителни продукти. Госпожа Стайлер е, предлага проекто препоръки, които са преведени на всички езици. И сега след малко ще й дам думата, за да обясни как върви това предложение. За жалост, господин Майер не е тук. Не знам кой ще говори от името на НП. Господин Бозой ще говори от името на Алди. Имаме от Зелените, Господин Сарвини ще говори също така. Господин Жак Петесен от името на съвета. Не знам дали е дошъл вече, вероятно е на път за тук. И господин Агуелес също ще чуем по този въпрос. И да ви напомня процедурните правила. 19 октомври е срокът за внасяне на изменения. Надяваме се да приемем документът на 8 ноември на извънредно заседание и след това ще може през януари на първото пленарно заседание да приключиме с второто четене, с приемането и на доклада. И сега, след този увод, ще дам думата на госпожа Стайлер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички, които са допринесли за доклада. Освен това, очакваме седем много изтъкнати говорители и получих и от тях също много полезна информация. Отчетох много от това, което беше предложено. Съвсем накратко ще кажа няколко неща, без да се повтарям. И все още има прекалено много бариери пред свободна търговия в сектора на строителството. И точно за това разгледах въпросите за техническите характеристики, особено за продуктите, които имат решаващо значение за безопасността. Също така разгледахме въпроса за опасните вещества, разгледахме въпроса за прозрачността, а също така за контактните центрове, свързани с продуктите, разгледахме въпроса за безпристрастността, за рециклирането на строителните продукти, въпросите на безопасността, комуникацията и последователността, когато става дума за делегирани актове. След семинара и изслушването, което проведохме, имаше също така поставени много въпроси за техническите органи за одобрение, за маркировката на продуктите. Също така имаше дебата, също така и за делегирането и за маркировката CE, за това какво трябва да се обявява и какво не трябва да се обявява, за финансирането въпроса за разграничаването между производители и изпълнители, а също така безопасността и жизнения цикъл на продуктите. Имаше много интересни идеи. Знам, че колегите са получили превода и много се радвам, че вече има превод на всички езици. За съжаление няма да мога да се присъединя към коктейла в 6.30, защото имаме среща с докладчиците в сянка и представителите на комисията и съвета да уточним техническите подробности, за да видим по какви въпроси имаме консенсус и да продължим да работим заедно. Опасявам се, че точно в този момент едва ли мога да ви съобщя нещо ново, освен, че вече имаме писмен превод и писмен превод на предлагания формуляр. 19 октомври е крайният срок за изменения. На 8 ноември ще бъде гласуването в комисията. Насърчавам ви, колеги, ако имате интерес към строителните продукти, моля, внесете вашите предложения, за да можем да ги включим колкото се може по-рано. Целта е да обсъдим заедно с докладчиците в сянка комисията и съвета нещата, за да постигнем консенсус. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми дадохте думата. С нетърпение очаквам мненията на колегите, след като те са получили вече превода на доклада. Председателят, благодаря ви. Също би трябвало да кажа за проведеното вече изслушане. Благодаря ви, че вие говорихте за него. Благодаря ви за това, че бяхте толкова изчерпателна. Наистина знам, че и докладчиците в Сянка са работили много усърдно. Дали бихме могли да започнем с допълнителните изказвания? Господин Шваб, моля. Ще бъда съвсем кратък. За съжаление, нашия докладчик в сянка, господин Майер, няма да може да дойде тук и освен това, аз му изказах благодарност за конструктивното сътрудничество. Искам сега да посоча, че трябва за различаването на големите предприятия да не се е, упростява на малки и средни предприятия, да се има предвид големината на производствените мощности. Това трябва да бъде критерий. И е, също така, когато става дума за малки предприятия, съществува по-малка опасност от е, не спазване на означението със знака CE. И е, също така искам да посоча, че е, не би трябвало да се предвиждат изключения за тези случаи. Както казах, професор Майер тази вечер ще дойде на срещата и за това съм убеден, че ние ще получим добро решение. Благодаря, господин председател. Господин Бузой, благодаря. Строителството е един от най-важните отрасли и приемането на този нов регламент за строителните продукти може да бъде, да играе голямо значение за улесняване на свободното движение на тези стоки. Искам да поздравя госпожа Стайлер за това, че е работила упорито, включително и през лятната вакансия. Подкрепям нейния подход. На заседанието на докладчите в Сянка и с председателството на, на Европейската комисия се опитахме да намерим баланс между необходимостта от безопасност и от друга страна да се, не се създава допълнителни трудности, особено на малките и средни предприятия. Приемам идеята за бюра за контакт, трябва повече внимание да отделим на превентивната дейност. Трябва потребителите да бъдат насърчавани активно да търсят информация. Много важно е тези бюра за контакт да бъдат независими. Подкрепям идеята да страните членки да бъдат насърчавани да прилагат санкции срещу производителите, които използват непозволени пазарни методи. Би било хубаво ясно да се подчертае, че декларациите, за които става дума, ще бъдат изготвени от производителите. или и продуктите трябва да бъдат да се починяват или на хармонизираните стандарти, или на а, технически оценки, които са изготвени. По този начин ще се а, премахнат много трудности в пазара на а, строителни продукти. Сега господин Шулей. Аз е, мога да се присъединя към госпожа Стайлер. Както казах, е, тя е работила през лятото и е включила точно това, което за нас беше важно по време на последното четене, но за съжаление съветът не възприе тези нови моменти. Аз искам да благодаря изрично на парламента и на съвета, на парламента за това, че още на първо четене бяха внесени редица подобрения, които ние трябваше да запазим и на второ четене. Аз мога да посоча само някои дребни моменти, където бих внесла изменения. Например, къщи, които са защитени като паметници на архитектурата, когато става дума за нетрадиционен тип строителство от 50-те години, което всъщност е, навежда на някои по-малки неща и това, което каза господин Шваб, въпросът за микропредприятията. Аз е, трябва да обърна внимание на едно. Повече от е, микропредприятията са всъщност тези, които трябва да извършват съответните строителни работи и на тях им е необходима информация, за да могат да поемат риска за това да работят с тези продукти. И за това е много важно да се занимаем с микропредприятията от страна на производството и е, от страна на монтажа и да се намери добрият е, баланс, а не да се поставя акцента върху производителите. Затова аз е, бих искала да предложа някои корекции в тази насока. Uh, uh, Съвсем накратко, госпожа Макларкин но преди това бих искал да благодаря за подкрепата, която получихме от съвета и за много важните подробности. Смятам, че е много важно да запазим подобренията, направени от съвета, особено, що се отнася до намаляване на административното бреме в този сложен сектор, особено, що се отнася до декларацията. Трябва и да отчитаме, че има много широк спектър от фирми, които оперират този сектор. Госпожа Руле спомена някои високо специализирани дейности, например реставрацията на исторически сгради. Много е важно да повишаваме качеството при използването на материалите, но да не възлагаме допълнително бреме върху плещите на фирмите. Затова смятам, че измененията, направени от доклада, като цяло се придвижва точно в тази посока и трябва да запазим това направление, без да накърняваме принципите за безопасността. Знам, че остава за нас предмет на загриженост това, че стои въпроса с опасните вещества. Трябва да гарантираме това, че разпоредбите за тях не се припокриват необосновано с законодателството РИЧ и не представлява допълнителна тежест за производителите, които работят с потенциално опасни вещества. Знам, че съветът и парламентът все още са на твърде различни позиции, но се надявам да се постигне компромис. Така че това беше, което аз казах от името на госпожа Макларкин като докладчик Сянка сега бих искал да помоля комисията и може би председателството да се изкажат. Първо комисията, ако не възразявате, господин Нелса Гелес. Може би вие бихте могли да ни актуализирате за вашата позиция. И след това господин Петърсън. Тук ли е господин Петърсън? Аз ще пристигна в скоро време, добре. Така че първо ще дам думата на комисията. Euh, Благодаря, господин председател. Искам да започна, като поздравя госпожа Стайлер за чудесната работа, която е свършила. Толкова е, добра е работата, че ние сме съгласни почти с всичко. Всъщност, истината е, че ние смятаме, че предложенията, които се съдържат във вашите препоръки, общо взето допринасят за обогатяването и подобряването на предложенията на комисиите и следователно се радваме да заявим, че повечето от измененията, които предлагате, са за нас приемливи. Несъмнено, има и едно но, нещо, което вие знаете, и както и председателя го спомена – това е изменението, което се отнася до опасните вещества. Е, е, сегашното законодателство, което е в сила и което е, е развиващо се динамично законодателство, и в него, разбира се, може винаги да се добавят допълнителни вредни вещества. По наше мнение, това тази законова уредба трябва да бъде прилагана към вредните вещества, за да няма дублиране. Още повече, че както днес научихме, в Германия е, има изследване от консултантска група върху въздействието върху предприятията на това, което се предлага за тези вещества. И съгласно резултатите от това изследване, което прегледах много набързо, тъй като едва тази сутрин ми, ми беше на разположение, но от него ясно излиза, че за много предприятия това ще бъде една допълнителна тежест, която те няма да могат да понесат. И, е, както вече споменах, има и много други въпроси, свързани с вредните вещества. Какво точно изисква това изменение? Как може да се предоставя необходимата информация? Всичко това е все още неопределено в, до този момент и по тази причина комисията не може да се съгласи за, за жалост с това ваше предложение. Искам да кажа и нещо относно един важен въпрос, който спомена госпожа Бюрле за микропредприятията. А, това е предложение на комисията. Е, смятам, говорим, тук надяваме се за микропредприятия, които произвеждат двете продукти, а не само ги потребяват. А, но може и да се мисли и обратното единственият случай, в който това предложение за регламент може да бъде приложимо, това е когато производителят ще бъде задължен да заяви, че неговият продукт отговаря на регламентните изисквания. А по този начин потребителят може да го използва без да се сблъска с които и да е проблеми, защото ще бъде сигурен, че по отношение на задължителните изисквания на регламента, които са споменати в декларацията, че те са изпълнени и потребителят знае, че той може да бъде уверен в сигурността на съответния продукт. значи в този случай печелят и двете страни. Както производителят, който пуска на пазара съответния продукт, така и а, дребният а, ползвател, малкото предприятие, което го използва. А, и, а, тоест, а, член 37 и а, е, е, трябва да бъде редактиран така, че да може да се уточни производителя да, да уточнява кои задължителни изисквания са задоволени. Кога става дума за местни предприятия, местни предприятия, които а, те познават добре изискванията, които са приложими на случая. Именно за това комисията обмисля да прилага, се прилага това към а, местните предприятия, които се представляват една много важна со, социално-економическа мрежа, които имат свои специфични изисквания и които могат, биха могли да покажат че техните произведения задоволяват изискванията на задължителното изискване на регламента. И а, те затова, като имаме преди, че член 37 беше малко модифициран, изменен от а, съвета, за да се изясни каква е конкретната техническа документация, която е необходима. И малко променяме този текст като техническа документация, вместо техническа документация, казваме а, уверения, а, които се правят по подходящ начин. Тоест, с необходимата документация предприятието да докаже, че то задоволява тези изисквания. По този начин 37 член ще бъде в полза и на потребителя, и на производителя. Благодаря, господин председател. Uh, indeed. Благодаря ви. Направихте някои важни, важни бележки. Мисля, че господин Петърсън не е тук, но той е в сградата, доколкото знам. Ще го изчакаме, но докато го чакаме, може би госпожа Тайлер, ви бихте, госпожо Стайлер, бихте искали да кажете няколко думи и след това ще има възможност да изслушаме други желаящи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, колеги, за вашите изказване. Мисля, че трябва да отчетем факта, че ние изнесохме по-напред това обсъждане и за това представителят на съвет още не е пристигнал. Всъщност ние се занимаваме с проблеми, по които трябва да намерим компромис и опасните вещества. Един такъв проблем. Друг един такъв проблем са микропредприятията, също така контактните точки за продукти и декларацията за техническо, за експлуатационните показатели, извинете. А също така говорихме и за целите свързани с рециклирането и с промяната в климата. Смятам, че срещата този световец ще бъде много важна, защото по този начин ще намерим възможност да се придвижим напред. И с нетърпение очаквам да продължа работата с колегите, които правят много конструктивни бележки. Много се зарадвах да чуя това, което беше казала комисията като оценка на първоначалния ми доклад бих искала да благодаря на комисията за сътрудничеството, което имаме и ще имаме, защото е важно да намерим компромиси. И мисля си, че ние сме виновни за това, че все още не присъства тук представителя на съвета. Председателят, да, моля за извинение за промяната, но тук още пристигна професор Шуя Ноки. Нека само да проверим. Да, той ще пристигне във всеки момент. Имам предвид представителя на съвета. Дали има още някой, който би искал да ни каже нещо важно за строителните продукти? Така че съвсем кратко време ще пристигне тук представителя на съвета, но може би някой ще има да каже нещо полезно за строителните продукти. Мисля си, че госпожа Руля е готова да говори по тази тема. Ah, yes. I think we're here now. Yes. Good. Господин Петърсън, ще ви изчакаме да си поемете дъх и ще ви слушаме. Uh, so I'm very pleased um, to welcome Mr. Jabba. С голямо удоволствие приветствам господин Петерсен, който прекрасно се справя с задължението на представител на съвета по тази тематика. Искам да ви се извиня за това, че се наложи да променим дневния ред и ние започнахме с обмяната на мнение и за съжаление вие не успяхте да чуете началото. Но искам да кажа, че нашата комисия подкрепя много масово подобренията на съвета и като цяло подкрепяме повечето аспекти, но има някои моменти, които още трябва да са изяснени. Нашата парламентарна комисия много би се радвала да чуе по-нова информация от вас за това какво става в съвета. Смятам, че може да сте ни много полезни, като ни посочите как бихме могли да се придвижим напред и да можем да работим върху тази проектодиректива, така че на време да финализираме процеса през януари. Благодаря ви. Merci, monsieur le président. Bonjour à tout le monde. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Извинете ме за закъснението, но аз бях наблизо, но виждам, че програмата ви беше, е била променена. За жалост не съм могъл да... Не можах да чуя изказването по този въпрос, но разбирам, че това, което очаквате от мен, господин председател, е да ви представя текстът такъв, какъвто той бе прият в съвета през месец май. Въз основата на документа, представен от комисията, преди около две години, и възоснова на измененията, които парламентът направи преди няколко месеца, ние преразгледахме нашата позиция и бяха необходими около две години, за да стигнем до един текст, който да е приемлив за парламента. Какви са основните пунктове, които бяха променени? Ще се опитам да ги избра по памет. На първо място а, обозначението CE и а, декларацията за а, изпълнение, а, която а, а, е свързана с задължение за марката CE. А, те произлизат от хармонизираните норми за продукти, за които има техническо одобрение, европейско техническо одобрение. Нещо, което беше поискано от парламента също така. Ние щетахме, че има случаи, в които се налагат изключения. Тези изключения се налагат преди всичко в случаята на продукти, които се е, изработват за конкретни цели или пък които се изработват на строителни площадки на място, или пък, когато става дума за реконструкция на исторически паметници или други сгради, които имат историческо значение. А, а, в този случай става дума за продукти, които са уникални. Те не се произвеждат в големи серии, те се произвеждат за всеки конкретен, конкретен случай. продуктите, които се произвеждат за конкретни строителни площадки, за тях решихме и това е сегашната практика. В този случай не е необходимо да се маркират с CE, е, защото иначе става, се стига до една много тежка процедура, която ще обременява малките и средни предприятия. Затова създадохме и тези три изключения. Изключения, които са включени в петич, който се отнася до задължителните обозначения с CE. И също така и декларацията за експлуатационни показатели се отнася това, което се е, описва в шести член. Приема се, че продукта има поне една от основните характеристики, за което експлуатационни, чието експлуатационни показатели трябва да бъдат декларирани но а, а, вероятно това трябва да се отнася за всички основни показатели, а, но това би било твърде тежко изискване за много от предприятията и затова ние решихме да поне една да бъде задължителна. В член 3 се посочва, че комисията може да а, изисква, да въвежда хоризонтално задължение за деклариране. Значи ще има и задължения за деклариране, които ще бъдат по изискване на комисията. Забравих да ви кажа, че изключението, което преди малко обясних, е свързано с два пункта, които трябва да се знаят. Първо, че изключението ще въжи само ако няма национални изисквания, които а, налагат а, въпреки всичко а, използване на марката CE. Това първо. И второ, включването на съответния продукт на строителната площадка трябва да стане под контрола на онзи, който отговаря за техническата безопасност на съответният продукт. За да може да се сведат до минимум рисковете, тъй като тези рискове проистичат до голяма степен от използване на неадекватно на подобни продукти. Значи, тук именно е, се водиха редовно дискусии през изтеглите две години. Какви са бяха другите въпроси, които бяха обсъждани? А, имаме а, европейското а, а, а, техническа а, а, оценка. А, подобна а, техническа оценка не може да бъде дадена ако не съществуват норми, а, за, които изцяло обхващат съответният продукт. Ако има норми, които само частично а, обхващат а, продукта или текстове, които се прилагат само частично, в случая може да има а, техническа оценка, обаче тя трябва да се опира на европейски документи. Документи за техническа оценка нещо, което не е, е положението в сегашното положение. В момента ние може да имаме да имаме, може да имаме насоки, но може да имаме и техническа оценка, без да имаме предварително насоки. Но сега се изисква във всички случаи да има такъв европейски документ. Процесът за създаването на тези, изготвянето на тези документи е уточнен в членовете на документа и също така и в приложенията към него. Значи самият корпус на текста и приложенията към него в целостта си уточняват процедурата. Може би е необходимо и едно уточняване, допълнително уточняване за това как точно ще бъдат изготвени документите за технич... европейската техническа оценка, органите, които, на които ще бъде възложено издаването на тези документи, очевидно ще имат разходи, защото тези документи няма да бъдат безплатни. Тук става дума за едно хоризонтално обхващане, тези документи няма да се отнасят само до един продукт, а могат в хоризонтален аспект да се отнасят до редица видове продукти. Един продукт ще, за него ще се изисква подобна техническа оценка, но тя може да се отнася и за сходни продукти. И в такъв случай един производител ще трябва да понесе цената за изготвянето на документа, но, но за да не бъде така, за да може да се разпределят разходите справедливо, хоризонтално, трябва да се намери някаква система за тяхното разпределяне. Има и възмена на комисията, която се предвижда за създаването на тези, тази документация. И а, а, това се отнася и до някои от измененията. Малко се от, така, разхождаме с позицията на комисията по отношение на това как точно трябва да се дава декларацията за експлуатационните показатели. Парламентът иска тази декларация да бъде преди всичко подавана по електронен път, а ние бихме искали на първо място да имаме на хартиен носител подобна декларация. Ето тук нашите позиции се различават. И накрая, за да не влизам в прекалени подробности, ще кажа следното. Различават се нашите мнения по отношение на опасните вещества. В, в съвета обсъждахме многократно а, този въпрос и се, там имаше разногласия между страните, които искат използването на декларации за опасните вещества. Така че подобни на тези декларации, които изисква парламента. Имаше една друга група страни, които искаха да се е, съхрани е, съществуващата е, структура, която произхожда от други хоризонтални законови актове, като е директивата РИЧ, например, като е, директивата за класифициране и обозначаване е, на опасните вещества. Значи, по този въпрос в съвета съществуват, така да се каже, две противоположни позиции. А, а, а, ние е, е, решихме да се включи точка в, в преамбюла, в която да се споменат всички законодателни актове, които биха могли да имат отношение към тази декларация за опасните вещества. Все още не сме обсъждали а, е, това предложение и сега за сега оставаме на позицията на съвета опасни вещества да не бъдат част от е, списъка на веществата, които трябва задължително да се декларират. Списък, е, който е, се уточнява в измененията, които е внесъл парламента. Защото тези изменения биха задължили производителите да правят проучване върху стотици, да не кажем хиляди вещества, които се използват в строителството и биха могли да бъдат опасни. А, но а, строителните а, продукти се включват в а, РИЧ и ако задължиме производителите да извършват тези а, изследвания, особено малките и средни предприятия не биха могли да понесат тези разходи. Това би било а, направо една катастрофа ако се изискват подобна задължителна декларация за опасните вещества от тези предприятия. Затова ние бихме искали да облегчим процедурата и такава формула сме и възприели. Мисля, господин председател, че това е най-същественото, което трябва да се спомене. Има, разбира се, и много други въпроси, които могат да се отбележат, но мисля, че на този етап не е необходимо да влизам в по-големи подробности. Може би трябва да се върна към нещо, а това е упростената процедура. Предвиждаме и мисля, че това би, било, би интересувало нашите колеги от парламента. Предвиждаме една упростена процедура, било за всички предприятия, било само за микропредприятията. От от 10 е, души, които работят не повече от 10 души и нямат, е, тяхният оборот не надминава 10 е, милиона. Членове 36, 37 и 38 третират този въпрос и мисля, че сме дали една специална система за микропредприятията с възможност да се използват който и да е метод за да се а, е, а, е, изпълни изискването на стандарта, а, е, като има все пак задължението да се гарантира безопасността на продукта. Значи даваме възможност вместо това, което изисква стандарта, да се а, използва друг метод, стига да се а, постигнат достатъчно добри а, резултати и да се гарантира безопасността. Това е а, е, дефинирано в втори член. Има една малка, малка елемент на двусмисленост по отношение на използваните термини в 36, 37 и 38 член. Нещо, което е, е, го виждаме и в дефиницията. Ние бихме искали да използваме това, което и в самото начало виждаме, дефиницията за специалните и различно третиране, нещо, което сме оставили и което ще бъде полезно ако, имаме, ако може да използваме възможностите, които дават тези три члена, малко да се усъвършенстваме бъдещото прилагане на изискването на този регламент. Сега по отношение на а, марката CE. Правите ми знак, господин председател. Направете ми знак, господин председател, ако мислите, че се продавам, а, говоря прекалено дълго. Сега по отношение на пунктовете за контакт. Те ще функционират а, а, хоризонтално. А, и а, в една система, в която ще действат хармонизирани норми, където се използва марката CE. Значи, необходимо е системата много малко да се промени в съответствие с 764-та директива и опитваме се да осигурим пълната независимост на тези бюра за контакт. Принципът е, е добре познат, не е нещо ново. Трябва а, е, да насочим вниманието си към целите, които искаме да, към това, което искаме да постигнем. Тоест да гарантираме а, е, една честна, една справедлива, лоялна конфер... ком, а, конкуренция между органите, които а, дават оценката CE. И се опитваме да намерим е, начин е, да гарантираме именно такава лоялна конкуренция, като запазим възможността е, определени производители да се обърнат към нотифицираните органи uh, uh и да се обръщат към органите за техническо оценяване. Не се спомням сега точно френското съкръщение, затова ви казвам английското. И по този начин да се гарантира независимостта. Разбира се, нотифицираните органи за техническо оценяване са единствените, които могат да оценят изискванията но би било а, очевидно прекалено скъпо да измисляме някаква нова система за постигане на това изискване. Мисля, че на, споменах е доста изчерпателно всички основни въпроси. Не виждам а, някой, който да ми подсказва, че съм пропуснал нещо. И това е така най-общата информация по този въпрос, която исках да ви предоставя. Много ви благодаря. Смятам, че бяхте абсолютно изчерпателен. Сме благодарни за участието на Бългийското председателство. И лично аз много се радвам да видя нивото на ангажираност, което наблюдаваме при вас, тъй като ни не участваме пряко в вашите обсъждания. Много е важно за нас да знаем това, което се случва на тези обсъждания. Освен това, знам, че в момента ни наблюдават много хората, и като се излъчва по интернет нашето заседание. И разбира се, ние придаваме огромно значение на информацията. И за това обръщаме специално внимание на едините центрове за контакт във връзка с продуктите и услугите. Това е нещо много важно за малките и средни предприятия, които участват в производството на строителни продукти. Ние трябва да заделим ресурси за тези точки за контакт и вашата подкрепа наистина е много положителна. Госпожо Сталер, заключителни думи, може би след като изслушахме съвета. Просто още веднъж искам да повторя, че е много хубаво, че имахме възможност да изслушаме господин Петърсън. Благодаря ви, че дойдохте тук. Извинявайте за това, че направихме тази промяна. С нетърпение очаквам срещата с докладчиците в сянка тази вечер и с вас. И след това се очаква гласуване през ноември в нашата комисия. Председателя, благодаря ви. Благодаря и на комисията и на съвета за това, че участваха в обсъждането на този въпрос. Сега следващата точка от дневния ред. Това са презентациите. Докладчикът от комисията, господин Шваб, помоли да бъдат изготвени два доклада, за да можем да обмислим и да разгледам по-добре предложението. Вече в момента всички разполагаме с текста. Той е разпечатан. Има някои проблеми, свързани с дефинициите. Има някои проблеми с пета глава, особено, що се отнася до общите последици от пълна хармонизация. Мисля си, че съответните задължения са следните, че господин Ханс Шутенелке е много активен подръжник на нашата комисия, много често участва в нашите изслушвания. Той ще говори за дефиницията и след това професор Нилс Янсен ще изнесе втория доклад. Бих искал да ви помоля в рамките на максимум 10 минути да представите основните моменти във вашите доклади и след това ще дам думата на господин Шваб, нашия докладчик, и след това госпожа Шерлемоз, госпожа Гепарда, господин Рошфор, като че ли не е тук, но сигурно някой ще се изкаже от на Алде. И ще дам думата на всички останали докладчици Сянка. Много е важно за нас да ви слушаме. Обръщам се към експертите. И така, господин Шултенауке, имате 10 минути, ако искате мога да включа часовника. И така, имате 10 минути. Заповядайте, давам ви думата. Thank you, Chairman. In particular... Благодаря ви, господин председател, особено за топлите ви приветствени думи. Дами и господа, бях помолен да говоря по въпроса какво ще е въздействието на изцяло хармонизираните дефиниции върху директивата за потребителските права, за правата на потребителите и вътрешния пазар. За да мога да отговоря на този въпрос, първо ще кажа, че отговорът е прост, поне моят отговор. Не, няма такова нещо, като изцяло хармонизирани дефиниции. И причините за това са следните. Терминът пълна хармонизация се отнася до нивото на защита. В директивите той казва каква е свободата на държавите членки самостоятелно да определят нивото на защита. Тъй като директивите като цяло не залагат нива на защита, които могат да се въведат само от норми, затова директивите са неутрални. Мисля си, че в основата на този въпрос лежи идеята дали в една директива Европейския съюз като законодател може да накара държавите членки да копират дословно за дадените дефиниции, да ги приложат в своите правни норми. Така че реалният въпрос е дали една такава директива, отнасяща се до пълната хармонизация, дали тя може да задължи държавите членки да копират дословно нейните дефиниции. По принцип не. Но в някои случаи държавите членки могат да имат сериозни основания да адаптират своите дефиниции, без изцяло да ги копират а, или да ги привеждат в пълно съответствие с директивата, но могат да адаптират своята дефиниция към дефинициите, които се използват в директивата за правата на потребителите. Така че директивата има въздействие върху националното законодателство, но в зависимост от индивидуалната дефиниция, отделната дефиниция. Първо искам да посоча защо. Дори при една пълна хармонизация, дефинициите в директивата не могат да бъдат нещо, което държавите членки трябва задължително да използват дословно. Отговорът е в член 228 или не е трета в договор за функциониране на Европейския съюз. Там се казва, че директивата е задължителна, що се отнася до резултатите, които следва да се постигнат. И всяка държава членка и националните органи на държавата членка трябва да изберат формата и метода за постигане на резултатите. Тоест, Изрично в договора се посочва, че държавите членки имат право да потърсят начини да постигнат целите на директивата, без да използват дефиниции на директивата или без да използват други дефиниции. Тоест, независимо от нивото на защита на потребителите, независимо от това дали потребителят се нарича потребител или купувач. Това мисля си, че е достатъчно ясно. И така, по принцип, държавите членки имат правото да не създава дефиниция за понятието изобщо. Например, те просто могат да използват думата договор без да предоставят дефиниция за това. Тъй като в повече национално законодателство вече има такава дефиниция или да използва други методи за дефиниране. Те могат да използват други методи. Държавите членки по принцип могат да използват просто други думи или фрази, които ще бъдат предмет на дефиниране. Например, окончателният получател или крайният получател вместо потребител. Те също така могат да използват дефиниция от директивата, но могат да и предадат друго значение, друго съдържание. Например, държавата членка може да включи юридическите лица в дефиницията потребител. Обаче, директивата по пълна хармонизация и дефинициите, независимо от това, ще имат въздействие върху националното законодателство и това въздействие, както вече казах, зависи от конкретната дефиниция. Трябва да се разграничават три различни категории дефиниции. В този проектотекст текст и като цяло във всеки проект от текст на законодателство. И така, първата категория са дефиниции, които са относими към приложното поле. Те определят приложното поле на директивата. Например, терминът потребител. Разбира се, директивата за прават на потребителите изцяло се отнася до потребителите. Една такава дефиниция позволява на държавите членки най-малкото да разширят приложното поле. Дори при пълна хармонизация. Държавите членки имат право. Тъй като пълното хармонизиране на националното законодателство се прилага само в рамките на приложното поле на директивата. Така че извън това приложено поле държавите членки могат да правят това, което те пожелаят, разбира се, в рамките на други директиви и на договорите. Така че държавите членки могат да решат да защитават е, като потребители не само физическите лица, но и юридически лица, например малките сдружения. И могат да ги наричат потребители, да ги включат в дефиницията на потребителите. Следващия въпрос е доста по-сложен. Ако това е една директива по пълната хармонизация, то държавите членки по принцип не би трябвало да използват една по-тясна дефиниция на потребителя. Да, това е вярно по принцип, но разбира се има и някои изключения. Ако една държава членка успява да гарантира необходимото ниво на защита с по-тясна дефиниция, то това е напълно възможно. Например, нормата, по която котките се смятат за кучета. Например, що се отнася до договора, повечето държави членки използват по-различно понятие, когато използват дефиницията или термина договор за услуги, по-различно от това, което се предполага от директивата. Но няма реална правна причина, която да задължава държавите членки да следва дефиницията. Втората категория са дефиниции, които са свързани с нивото на защита. Тези дефиниции се използват в норми, които не са свързани с приложното поле, а с нивото на защита. И разбира се, очевидно, че тук държавите членки имат по-малко свобода. Например, информацията, която се пренася чрез твърди носители. Тогава държавите членки нямат нужда да използват термина твърди носители на информация. Те могат да използват друг термин. Но ако те използват този друг термин или друга дефиниция, може да бъде твърде сложно за тях да придадат друго съдържание на този термин, защото твърди носители на информацията достатъчно ясно определя какво се има предвид. Третата категория на дефинициите са дефиниции, които аз ги нарекох дефиниции, отнасящи се до стандартни или типовия формуляр. И целта на директивата тук е също да да доведе до по-единно използване на формулировките от държавите членки. И това са дефиниции, които ще се използват в типовите формуляри. Те се съдържат в анекса също така. И на европейско ниво законодателят, според мен, може да задължи държавите членки тук да използва точните формулировки в формуляра образец. И тогава държавите членки вече трябва дословно да използват тези формулировки, които ще се прилагат в стандартния формуляр или формуляр образец. Те ще са задължени това да го направят и това ще има също непряко правно действие, защото държавите членки може да имат нужда да адаптират чисто на практическо ниво дефинициите, за да няма противоречие с националното законодателство. Тоест, ако те не включат термина потребител на съответния език в формуляра, това ще бъде твърде странно. Но разбира се, те биха могли да използват и друг термин. Бих могъл да дам и други примери, но времето ми изтече. И затова преминавам към обобщението. Директивите с пълна хармонизация – имат твърде ограничено въздействие върху законодателството на държавите членки и съответно за вътрешния пазар най-обединяващия ефект на дефинициите е в конкретния случай стандартния формуляр. Също така мисля, че може би е добре, ако Европейски съюз като законодател създаде нещо, което е единно и е добро за потребителите и за фирмите. Тоест, може би е добре да има един образец за отказ на потребителя и това да е един стандартен образец на европейско ниво т.е. да има тези сини знамена, за които вече говорихме. Т.е. ако потребителят се отказва, може би той трябва да знае какви са му правата. Благодаря ви за вниманието. Well, thank you very much indeed for a, uh, a very clear and uh... Благодаря uh, uh, за този много ясен доклад. И по последното, което споменахте, нашата комисия възприе вашият съвет по отношение на използването на съвместна собственост и директивата за нея, а също и директивата за потребителските кредити. По отношение на директивата за потребителските кредити. Бихме искали също така да проучим и съдържанието на това предложение за правата на потребителите. А сега ще дам думата на професор Янсен, който ще ни говори за втората част на доклада. Става дума за условията за да, договорните условия. Давам ви 10 минути. Благодаря, господин председател. Като ще представя а, нашият а, доклад съвсем накратко. Ще представя четири модела за това как могат да се хармонизират договорните условия в Европа. Е, за Европейският закон се стреми към пълна хармонизация, така че да има еднакви стандартни формуляри, които да се използват в цяла Европа. И аз работих по това отдавна, публикувал съм статия за това как може да постигнем тази цел. Как да постигнем това? Търговците да могат да използват е, стандартни е, форми в цяла Европа. Защо искаме да постигнем това? Не защото ще е само по-лесно за търговците, защото по този начин ще имаме еднакво договорно право, което ще въжи за цяла Европа. Разбира се, и сега има сходство между а, е, законодателството в страните, но аз бих искал, ако искам страните членки да ползват е, едно хармонизирано е, договорно право, това най-лесно може да се направи, като се, формили... като се стандартизират формите за включване на договори. Това всичко би имало много сериозен въздействие върху законодателството на страните членки. И затова е, би изисквало много големи изменения в сега съществуващата пета глава. Защото средствата за контролиране на несправедливи условия на договорни условия са различни. В различните страни членки има различни методи за постигане на това. Методи за контролиране на това дали има е, несправедливи договорни условия. Но конкретните инструменти за това са само част от средствата, които се използват за тази цел. Това значи, че една голяма част от договорното право на страните членки трябва да бъде заместено от европейско договорно право, положение, че се използват а, а, стандартни условия, стандартни термини. В много правни системи и в повечето случаи, които а, се гледат от а, съдилищата, става дума именно за това. Защото повечето контракти, са, повечето договори са такива. И Съда на Европейските общности би трябвало да има последната дума по този въпрос. Трябва да помислим също и за някои институционни въпроси и не мисля, че това е, е седи на девет ред в момента. И затова ние като учени, представители на академичните си, не може да препоръчаме подобно нещо. Да ви дам един пример за това, което до сега описвах по така доста абстрактен начин. В, в консервативната германска система има правила, които а, примерно а, регулират а, несправедливите условия на потребителски, на потребителски кредити. Казано е там, че ако има такива условия, тогава договорът се смята а, за а, невалиден. Има и други а, начина, начини в различните системи. Да кажем, ние в Германия нямаме ценови контрол на цените, но имаме определени правила. В другите правни системи има някакви средства за контролиране на цените и ценообразуването, когато става дума за отпускане на потребителски кредити. И именно поради тези различия е трудно да се наистяло хармонизира а, тази система. А, ще бъда съвсем, се говоря съвсем накратко. Може да говорим за една така наречена слаба хармонизация, вместо пълна хармонизация. Е, той да се наложи е, страните членки да използват еднаква терминология, еднакви термини по отношение на договорите. И ако тези термини обаче се тълкуват по различен начин, на практика това би означавало, че няма да, да има никаква разлика от сегашното състояние на минимална хармонизация. ще възникнат недоразумения, правни спорове и това ще бъде пълна катастрофа. Защото в цяла Европа ще се използват едни и същи понятия, основа на които ще се правят различни оценки. Ще бъде трудно да се разберат какви са разликите между различните правни системи и никой няма да знае какво значи хармонизирането. В някои случаи това е пълно хармонизиране на резултатите, в други случаи пълно хармонизиране на терминологията. И за това, очевидно, ние не можем да препоръчаме а, подобен подход. Тоест, не може да имаме напълно хармонизиран а, а, списък на на клаузи, които не могат да се използват и същата друг ли списък на, на, на препоръчителните клаузи. Но разбира се, националните съдилища и Европейският съд могат да определят едни или от тях за несправедливи. Сега целева, целева пълна хармонизация. Тук става дума за някои аспекти на пета глава. Става дума за тълкуването на въпросът за изпълнението на договорите. Възможна е подобна хармонизация, но нейните резултати няма да бъдат кой знае колко полезни. Трябва да може потребителите да използват предимствата на вътрешния пазар и за това кое е, е справедливо, кое не е, в реални е, условия е трудно да се хармонизира. Тоест, потребителите няма да могат да разчитат на прилагането на идентични норми навсякъде в Европа. Подобни препоръки биха довели до, не, до нежелателна допълнително осложняване на системата. Защото е, много е трудно а, да се установи един общ тест за справедливост на договора или негови, някои негови клаузи. Може би да каже нещо по-общо за целевата а, пълна хармонизация. Тя а, може да се прилага до правото за оттегляне. Тя не може да се прилага в такава степен до отделни правила или отделни понятия, защото няма да доведе до нищо полезно, само ще създаде много правни проблеми, а всеки правен проблем създава трудности за потребителите, води до правни, до съдебни спорове. Значи ние препоръчваме минимална хармонизация. Ето на следващият е, слайд. Какво ще бъде резултата на практика? Потребителите ще могат да разчитат на справедливи договорни изисквания, а пък търговците ще имат нужда от е, различни е, стандартни термини в различните правни системи. Нещо, което е трудно, трябва да се превеждат термините, а сега, е, всеки превод ще трябва да бъде контролиран от съответни професионалисти. И в такъв случай няма да се избегне пак съдебното решаване на споровете. И накрая как да защитаваме, защитиме бизнеса и непотребителите, ако може така да се каже? Какъв да бъде обхватът? А, значи страните не могат а, а, да не разпрострят защитата и до тези, които не са потребители. По този въпрос, по-специално до член 3 или нея първа от предложението, има значително неразбиране. И а, е, е, би било от полза да се изясни а, е, а, член четвърти а, или пък да се в член четвърти това или пък да се а, включи в преамбюла. Благодаря ви за много ясното изложение и Екземплярите на вашите слайдове са разпечатани и са предоставени на участниците в заседанието. Наистина много е полезно това, че ви ни давате насоки в сферата на това, с което се занимава господин Шваб, т.е. ние очевидно няма да се стремим към максимална хармонизация, а по-скоро следва да целим една целева хармонизация, или поне това трябва да бъде нашата цел в най-политически чувствителните области. Предполагам, че след като дам сега думата на господин Шваб, госпожа Шалдемозе и другите докладчици в сянка, ще се изкажат и след това ще имаме дебат. И ще помолим и нашите експерти също да се изкажат по някои от въпросите. Заповядайте, господин Шваб. Благодаря. Благодаря и на господин професора за изключително интересния и научен доклад по тази дискусия. Аз ще си позволя сега да направя едно историческо отклонение. Ще започна с професор Янсън и с неговият интересен начин, по който той разглежда нещата по отношение на хармонизацията. Какво подлежи на хармонизация и какво не. Първо, смятам, че вашите опасения наистина не могат да бъдат отхвърлени толкова лесно ясно. Генерално, що се отнася е, до прилагането на тези разпоредби от Европейски съд, е, а и аз не съм съвсем сигурен какви проблеми биха възникнали, ако е, трябва да се е, прилага гражданския кодекс. Аз е, знам, че е, вие като учен ме превишавате значително, но аз съм човек от е, практиката и затова бих е, направил някои оптимистични изводи. Вие съвсем правилно посочихте, че а, Упростяването на договора трябва да бъде предмет на европейското договорно право и смятам, че това може да стане най-добре в рамката на сближаване на националните законодателства на 27-те държави членки, а не чрез създаване на допълнителна система, защото смятам, че Европа е Европа на интеграцията и тя е, ни налага изискването да действаме на европейско, а не на е, национално равнище. И е, за това нашата работа става значително по-сложна. Сега, вие казахте, че глави 2 и 3 могат да се разглеждат като напълно хармонизирани глави. Това е въпрос, който ние си задаваме в комисията но за сега все още нямаме точен отговор. В глава 4 пълната хармонизация там е доста по-трудна, но не само по причина на прозрачност за предприятията, а за да се облегчи сближаването на правните системи. Ние тръгнахме по този път и вие много ясно показахте предимствата и недостатъците на пълната хармонизация спрямо частичната целенасочена хармонизация. Вие и двата пъти е, посочихте е, точно пътищата и ако аз ме попитам е, кой от тях бихте избрали, естествено е, бих си задал въпроса от ваша гледна точка, кое би било по-добре. И освен това съм ви много благодарен, че още веднъж се спряхте на темата защита на потребителите. Естествено, тази тема трябва да надхвърля националните граници. Господин Шулте също засегна този проблем. Аз мисля, че целта на проучването напълно е, е изпълнена, що се отнася до глава първа, а именно за да се покаже, че обединя... Е, уеднаквяването на понятията на държавите членки не е пречка да се гарантира допълнителна защита, която надхвърля предложенията на европейските на Европейския съюз. Защо? Защото някои държави членки е, всъщност е, имат опасение, че техните законови разпоредби ще бъдат е, силно ограничени, а аз бих казал, че възоснова на това изследване няма резултат, който да доказва това. Аз искам да посоча, че трябва да бъдат обединени, трябва да бъдат хармонизирани дефинициите и то защо, за да можем да гарантираме една по-пълна защита на потребителите. Трябва да се използват най-ефективните пътища за това е, като е, използваме тези е, хармонизирани дефиниции на други места, ние бихме създали много по-голяма правна кохерентност и за това аз съм убеден, че има смисъл да се върви по този път. Но накрая искам да ви задам въпроса. Смятате ли, че е, чисто законодателното сближаване, чисто законодателната кохерентност може да се подобри в рамките е, на е, тази тема? Благодаря. Това беше моят въпрос. Благодаря ви, госпожа Шарли Мозе. Благодаря. Да, аз ще изчакам всички да сложат слушалките си, ще говоря датски. Благодаря ви много за тези две толкова интересни презентации. Радвам се всъщност, че бяха направени такива заключения от ваша страна. Вие сте експерти и посочвате всъщност, че това, що се отнася до моята политическа група, т.е. нейния принос в тази дискусия, по а, хармонизацията. Аз а, наистина съм много доволна от това, че експертите подкрепят нашето становище. Обаче, трябва да задам един въпрос във връзка с казаното от господин Шваб. Какви са вашите препоръки към нас? Но, що се отнася до дефинициите, аз е, не съм сигурна дали разбрах точно. Вие посочвате, че дори когато постигнем пълна хармонизация при дефинициите, отново няма да имаме единно тълкуване е, за държавите членки. Тоест няма смисъл е, да се върви толкова надалеко и да се създават хармонизирани дефиниции. Защо? Защото правните системи на държавите членки е, може би не позволяват това и допускат тълкуване. Накрая то може да бъде направено от съда на европейските общности. Аз обаче бих искала да разбера точно какво, какво се стои проблема. И ако ние говорим за образеца на формуляр, ако не го получим, какво трябва да направим? Във всички случаи аз бих искала да прочета това, което вие предлагате. Благодаря на докладчика Всянка. сянка. Колеги, имате ли други въпроси? Господин Шмидт, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Не съм докладчик сянка. Бях докладчик в сянка в друга парламентарна комисия. Смятам, че този въпрос е много интересен, но що се отнася до информация за потребителя, винаги съм бил за пълната хармонизация, според мен, че това е единствения начин да гарантираме единен вътрешен пазар. Така че въпросът ми към вас е какво губим, когато използваме вашите доводи. Трябва да има някаква цена, която да се плати за липсата на за това, че няма да имаме достатъчно добре функциониращ вътрешен пазар. Бихте ли се спрели по-подробно на този въпрос? Защото вие ни съветвате да не се движим прекалено бързо, защото проблемите са огромни, че трябва да сме внимателни. И мисля си, че е точно това правим вече от 10-15 години. Ще ви слушам много внимателно. Благодаря. Благодаря ви. Други колеги? И аз бих искал да задам един въпрос – мисля си, че той се отнася повече към изложението на господин Янсен, но може би въпросът е към двамата експерти. Вие говорихте за някои от проблемите на единните термини в стандартите. Мисля си, че ако имаме една обща основа, знам, че вие работите на това, и тази обща основа може да реши проблема. Вие получихте измененията от Комисията по правни въпроси и мисля, че точно това предлагате. Искам да знам какво е вашето мнение, защото по подразбиране вие казвате във вашите препоръки, че това е едно желателно решение но мисля си, че има проблеми и разногласия по това предложение. Все още не знаем достатъчно какви ще бъдат последващите предложения. Може би да се окаже, че нямаме стратегическа насока, че имаме една непоследователност. Виждам, че госпожа Сталер иска думата. И също бих искал Бих искал да отбележа факта, че господин Коста Петра е от комисията е тук. Може би вие също бихте искали да се изкажете по повод на това, което чухме от професорите. Госпожа Сталер, благодаря ви, господин председател. Благодаря на нашите експерти. Съгласна съм с госпожа Шалдемоза и с това, което тя каза за яснотата и пълната хармонизация. Ви и двамата имате сериозна правна подготовка. Искам да ви попитам дали това, което съществува в момента, е достатъчна база да се изпълнят вече действащите норми, защото също така ние знаем, че в бъдеще предстоят, в най-близко бъдеще предстоят намалявания на обществените или публични бюджети в държавите членки. Това е една потенциална заплаха. Затова е много важно потребителите да имат много ясни права и да няма объркване. Вие казахте, че пълната хармонизация не е добра идея, но в мой избирателен район определено хората не бих съгласили. Ние можем да потърсим компромис, но според мен трябва да сме много ясни. И какво бихте ако бихте имали един бял лист хартия, какво бихте написали на него? Давам думата на следващите оратори. И, за съжаление обаче, слънцето свети много ярко, което е хубаво. Аз не мога много добре да виждам хората в залата. Господин Певшан, бихте ли се изказали и ви, а след това ще помоля нашите експерти да се изкажат. You, Благодаря, господин председател. Да, накратко ще се спра на несправедливите договорни условия. Защото това, което чухме, отговаря до голяма степен на нашето разбиране на този въпрос. Колкото се отнася до несправедливите договорни условия, трябва да се оточни какви са, какво е целта на хармонизацията, която се опитваме да постигнем с това предложение – Нашата цел се ситуира, ако мога така да кажа, между това, което професорът нарече слаба хармонизация и пълна хармонизация. Значи ние нямаме намерение, комисията няма намерение да хармонизира задължителните изисквания на националните законодателства, които се прилагат към конкретни видове договори. Това е нещо, може би, което би трябвало да изясняваш в самото начало. Второ, не, не бе, наш, не, нямахме намерение всички условия да бъдат разглеждани по един и същи начин в цяла Европа. Това не, не би било възможно дори ако напълно хармонизираме теста за справедливост и несправедливост на клаузите на договорите. Несъмнено, различните термини ще се е, интерпретират, тълкуват различно в зависимост от е, националните законодателства. Примерно, е, законите е, примерно за наймните условия в Германия и другаде е, е, предвиждат наемателят да заплаща щетите в цял, цял размер и така нататък. Другаде условията са другаде. Тогава може да възникне въпроса какво пък значи пълна хармонизация в такъв случай но не трябва да се изпуска под внимание един ключов въпрос. Много важно е да се разбира, че това, което искаме да постигнем е подобряване е, на условията, при които се създават, които се формулират договорните условия. А не е, случаите, в които вече е започна, започнали съдебни спорове. когато има различни тълкувания на едно или друго условие, нашите усилия не биха могли да решат тези проблеми чрез хармонизиране. И не би допренесло подобно нещо много за развитието на вътрешния пазар. Тъй като значителен брой потребителски договори водят, малък брой водят е, завършват с, е, е, с съдебни спорове и още по-малък брой фактически се гледат от, в съдилищата в съответните страни членки. Значи трябва да можем да имаме възможност търговеца още в началото предварително да установи условията на договора, дали са справедливи или не. Освен това, необходимо е да се информират страните членки как върват нещата в съвета. Съвета би искал да се хармонизират поне, поне а, проверките за несправедливост на условията. А, тези проверки а, а, трябва да се постигне за тях общи норми и в съвета настроенията са такива, че да се върви към към въвеждане на такива общи норми за тези проверки. И изглежда, че страните членки спокойно могат да приемат подобен вид хармонизиране. Затова бих призовал вашата комисия да не се въздържа от усилия да се постигне напредък именно в това отношение на европейско равнище. Благодаря. Благодаря, благодаря и за доклада, за това докъде са стигнали нещата. А сега ще дам думата на председателя на съвета. Моля, бъдете по възможност колкото може по-кратки. Благодаря ви. Господин Шваб, хармонизиране на понятията. Това за мен е една наистина много голяма цел, защото води до общи острови в правната уредба на държавите членки. Това, което посочваме, че с средството директива ние не можем да стигнем много далеч по посочените причини и е, всъщност е, най-голям напредък може да се постигне, когато се използват тези образци за формуляри, които принуждават държавите членки до някъде да използват е, приетите понятия е, при тези формуляри. Също така искам да посоча по въпроса за контрола на а, лоялните търговски условия, глава 4 и може би глава 5 на директивата, още към момента е така, че най-големият брой държави членки чрез и пейст са въвели в правните си уредби подобни тестове за справедливост на договорните условия. И аз не искам да противореча на господин Янсен, но за мен това е пак напредък, защото ако бихме могли да принудим всички държави членки да направят това и ако ние хармонизираме изцяло всичко, то тогава е, ще има по-голям натиск да се доближим до този тест. В момента е така, че Европейският съд вероятно този факт е известен, има такава правораздавателна практика, че а, е, не е, разглежда по-отделно дали клаузите са справедливи, а дали съществува някаква опасност от промяна на правната уредба. Тогава се намесва съдът на общностите и може би още веднъж за идеята, която се чува в Европа да се създадат общи търговски условия. Според мен, ако мога да се изразя съвсем драстично и при целия ми респект към парламента, е пълна глупост. Това не е възможно, защото общи търговски условия винаги се пишат срещу нещо. Най-често за това, защото иначе са неприемливи условията и става дума за диспозитивни правила, а не за принудителни правила. Това много ясно се вижда от цитирания пример. Точно в Германия наемателят трябва да заплаща ремонта по жилището и затова се пишат общи търговски условия, поради които не наемодателят, а наемателят трябва да поеме тези разноски. И ако се отиде в една страна, където така или иначе тези разноски се поемат от наемателя, аз мисля, че тук не може да се прави сравнение с друга страна, където съществува съществува императивна разпоредба тези разноски да се поемат от наемодателя. Тоест, аз смятам, че трябва много е, целенасочено да се подхожда към отделните правни системи. Заради това, с средствата, които обсъждаме в момента, а именно създаване на директива, която обхваща в приложното си поле сектори, които не са хармонизирани, като например правната уредба на найемните отношения, аз мисля, че е, тук е, господин Янсен, нещата са абсолютно едни и същи. Няма значение за каква клауза за хармонизация става дума. Помислете си, пълната хармонизация може би има едно малко предимство. И в Европейската правна уредба, ще има създадени а, острови, където ще трябва да се съпоставя правната уредба на отделните държави членки. И аз мисля, че госпожа Стайлер много ясно посочи това да направи, когато имаме бял лист хартия. Имам предвид директивата и пълната хармонизация на а, пълното задължение за предоставяне на информация за пускането на пазара, също така правото на оттегляне от договора. Това е чудесно, това е много голям напредък в сравнение с ситуацията до сега. А в останалите случаи, може би, а, пълната хармонизация по политически причини няма да може да се наложи изцяло. А, сега а, трябва да се види какво е действието на общите търговски условия. То е ограничено. Защо? Защото, както казах, дефиницията е такава с тази директива ние няма да можем да стигнем толкова напред, така че да се създаде общ търговски модел за е, електронната търговия в Европа. И тук трябва да си зададем въпроса дали не трябва да е, е, приемаме още директиви, които са насочени към по-пълна хармонизация и които биха е, предизвикали политическа съпротива или да не се избере альтернативния път, което се прави в момента. Знаете, че е, има в момента една експертна група, която изпробва дали е, не може чрез 28-я режим да се решават особено наложителни проблеми на вътрешния пазар, особено когато става дума за минимално инвазивни мерки. Дали всичко това ще има успех, ще се види в бъдеще, но аз мисля, че това е правилният път. Той представлява поетапен модел и а, е, това не означава, че трябва да се а, е, преустановява действието на общностното право, както до някъде а, е, се цели с директивата. Това ще бъде една крачка напред, но не толкова напред, колкото бихме искали. Аз искам да прекъсна. Защо? Защото не съм отговорил още на всички въпроси. Е, сега ще прекъсна, за да предоставя достатъчно време на господин Янсън да вземе думата. Моля за извинение. Uh, благодаря ви. Не, за съжаление нямаме много време. Много ви благодаря за ентусиазирания отговор. Господин Янсен, бихте ли отговорили по другите въпроси? Моля, бъдете много кратък. Да, извинете. Ще ви помоля да ме гледате, за да мога да ми сигнализирате. Господин Шваб, мисля, че е най-добре да говоря на немски. Аз мисля, че ние бихме могли да сравним това с въвеждането на гражданския кодекс, защото имаше е, съд, е, който е, се занимава с е, правораздавателната практика, а Европейския съд е, не е такава инстанция и за това аз е, мисля, че точно за това те отказаха е, да е, се погрижат за тълкуване по същество на генералната клауза, защото не искаха да се намесват в правовия ред, защото също така нямаха достатъчният ресурс аз мисля, че така както СЕО в момента поставя нещата, е добре, ние сме за интеграция вместо за създаване на допълнителен модел – който да послужи като повод за разделение. И тук си задавам въпроса за опциите, които не бяха препоръчани. Ако ние имаме повече от два месеца, аз смятам, че е добре отново да напишете тази глава 5, защото в нея ще можете да включите още много неща. И... Това ще означава да се даде контрола или управлението и да се разработят стандарти за това, доколко са лоялни договори. Това трябва да го направи и Съдът на Европейските общности. И ние по-скоро говорихме за принципите, които определят договорните условия, но съдилищата ще са тези, които ще взимат решение общите норми на европейското облигационно право ще бъдат и заработени от съдилищата, най-вече от съда на европейските общности. И това, за което говорите, е нещо, с което съм съгласен, но не мисля, че през следващите два месеца това ще може да се постигне, защото ще има много повече разпоредби в тази четвърта глава и вие просто не може да поемете по този път без да имате съди и съдилища, които да извършат част от работата. Ако вие тръгнете по пътя на съществена хармонизация, то тогава е добре да има една целенасочена, целева хармонизация. Що се отнася до пълната хармонизация, то Патрик настояваше на това. Аз смятам обаче, че най-лошия вариант е точно пълната хармонизация. Ще се върна към тази точка и ще бъда по-подробен. Аз съм един обикновен европейски юрист и преподавател по право. Аз не разбирам как могат да се прилагат общи стандарти, без да има общи правила или общи норми. Обеден съм, че всички мои колеги ще се сблъскат с огромни проблеми и съдът на европейските общности също ще има огромни пр проблеми, за да намери начин да се излезе от тази ситуация. Дали смятате, че немското законодателство по несправедливи или нелоялни клаузи в договорите с потребители може да бъде запазено. Става много трудно да се разбере това. Вие казахте, че вие винаги формулирате вашите стандарти и норми в контекста на диспозитивното право. Същевременно в Обединеното кралство има друга практика, т.е. ние имаме нужда от стандартизирани условия и мисля, че можем да имаме общи правила в Европа. Това, което каза господин Шваб, ние имахме различни обичаи, различни традиции в Германия, които се различаваха значително. Тук се говореше, например, за законодателството, което определя наемните отношения. слабата максимална хармонизация е нещо, което твърде малко юристи могат да разберат. И това е нещо, което не е особено приложимо на практика и не е полезно за никого. Вие казахте, че искате да подобрите предварителната оценка на договорните условия, вместо да има спорове. В моята правна система повече стандартни условия преминават през юридическите механизми. И в крайна сметка Върховният съд в Германия е този, който постановява окончателното решение. И това въжи не само когато има спор, но когато има неяснота, когато има неща, които трябва да бъдат регламентирани по-стрикно. Нито един правен инструмент не предвижда нещата предварително. Всичко в крайна сметка се свежда до това, кое ще каже съда. Така е, че ние ще изпаднем в същата ситуация в Европа. Може би ще трябва в крайна сметка всички условия да бъдат отнесени до съда на европейските общности или поне повечето от условията. И ако съдът на европейските общности не може да зададе обща норма или общи норми за цели Европейски съюз, това ще доведе до съдебни спорове, които са абсолютно неоправдани които няма да доведат до нищо. И животът по никакъв начин няма да стане по-лесен за търговците, най-вече за търговците. Те няма да харесат този модел, защото те няма да са сигурни дали договорните условия са действителни, дали те, те въжат. Да, знам, че имаше и други въпроси, но ако имам повече време, бих могъл да отговоря на тях. Uh, бих искал да благодаря и на двамата uh, експерти за тяхните ясни изложения, за uh, сърцатото им участие в дебата. Е, ако има допълнителни въпроси, може да ги изпратите писменно общо взето казано, смятаме, че вашите лекции се вписаха чудесно в работата на тази комисия. дами и господа, разреших тази дискусия да продължи малко по-дълго, защото искахме да чуем нашите експерти, но имаме още две становища, които трябва да обсъдим. въпросът за ограничението по време законодателство е нещо, което би трябвало да обсъдим днес след обед. И комисията като че ли предогади, е предогадила, предварила част от нашата работа. защото а, нашата комисия се е спомената а, специално спомената във връзка с а, а, оценките на въздействието. Господин Безойс е, Безой е тук. Той има доклад за политиката на конкуренцията за 2009. Но предлагам, макар и да започнем обсъждането днес, да му дадем време на следващото ни заседание към края на октомври да продължи работата си, защото мисля, че срокът е след това. Така че ако вие приемете господин Базой, просто да направите уводните си бележки пред нас, а пък да отложим дискусията за следващия път. Значи с моето становище ли започваме? А, не. А, а, госпожа Барбара Валер ще бъде първа. Съгласен съм с вас, казва господин Бозой. Просто ще ни въведете в темата и ще имате, имаме време да обсъдим подробно нещата на 26 или 27 октомври, когато следващото заседание на комисията. И сега ще помоля госпожа Вайлер да представи е, нейното становище и след това е, ще дам думата на докладчите в сянка, включително и аз съм един от тях. Госпожо, госпожо Вайлер. Благодаря, господин председател. Аз знам, че темата ви засяга много силно и в личен аспект. Аз познавам и вашите коментари по нея. Искам да кажа, че се радвам много, че в парламента се отделя голямо внимание на този доклад. Този доклад е не само от е, технически характер, той не е и изключително вътрешен, вътрешно насочен към нашата работа. Той, според мен, има въздействие и върху обществеността, която много точно наблюдава как ние изпълняваме нашата работа. Вие казахте съвсем основателно, че нашата комисия е особено засегната, въпреки че ние нямаме е, засилено сътрудничество с правната комисия в тази сфера. Чрез разговори с членове на правната комисия, аз чух много по-критични тонове. В някои сфери ние сме постигнали положителен опит до сега и за това моят доклад и моите предложения не са толкова критични както е, в правната комисия. Въпреки това, аз искам да кажа още нещо във връзка с миналото. Естествено е правилно това, че някои от колегите отправят критика, че преди не беше е, необичайно, ако мога така предпазливо да се изразя, комисията да прави Impact Assessment за стабилизация на и за подсигуряване на законодателните си предложения в политически аспект. И е, нито една от нашите опции не е проверявала. Аз мисля, че това е част от миналото вече. Междувременно комисията много точно се запознава и с нашите предложения, ако ние желаем те да бъдат обект на обсъждане от нея. Също така Европейската сметна палата е, представи в целия свят нашата система. Може би за мен това е малко преувеличено, но и американците имат една много интересна система. Във всички случаи мога да обобщя, че ние извършваме много повече одити върху въздействието, отколкото националните останалите държави членки, с изключение може би на Великобритания, защото отделните държави прави само, правят само анализ на разходите и печалбата. Германия може би сега прави оценка на въздействията от растежа и заетостта, но а, само в финансово отношение. Както казах, тази комисия представи едно съобщение, защото тя също разглежда Impact Assessment като основен кръгълен камък за Better Regulation. Според мен това е много важно, но въпреки всичко ние очакваме все още да бъдат включени в дебата някои основни аспекти и искам да предложа някои е, такива аспекти, от името на нашата комисия. До сега бяхме с впечатление, че потребителските организации и е, въздействието им върху е, политиката на потребителите и самите потребители не е толкова голямо. Тези е, дефицити не е толкова лесно да се устранят. Аз мисля, че трябва от страна на комисията да се провеждат консултации с всички засегнати лица, за да могат да бъдат обхванати въздействията в економическата, социалната и културната екологичната област. Освен това, в точка 4 вие ще намерите е, текст, според който оценката на въздействието трябва да представлява динамичен документ, и то при всички законодателни предложения. Обсъждайки такива предложения, ние сме установили, че в точките, където имаме пълно изменение, например е, включване на принципа бизнес-то-бизнес, бизнес, там трябва да е възможно по тази точка в относително кратко време, т.е. съвсем гъвкаво, да можем да имаме импакт асесмент. Комисията в новите си насоки разглежда или по-скоро включва въздействието върху малките и средни предприятия. Аз знам, че тя прави това от години, но тук искам да спомена, че според нас има смисъл – да получим и тези насоки. Знам в Американския конгрес, когато бъдат предоставени линии, насоки, те се обсъждат и изменят с участието на парламента. Защо и ние да не правим това? Смятам, че тези насоки трябва да бъдат прозрачни, както в Американския конгрес, трябва да се вижда по какви критерии са изготвени, а що се отнася до прозрачността, там има все още какво да се желая. И последната точка е включването на парламента. Аз до сега Нямам окончателно мнение по това и бих се радвала, ако колегите изразят своето мнение по този въпрос. Знам, че правната комисия е проверила възможността да е, бъде изнесена изцяло дейността по Impact Assessment от парламента под формата на фондация или някаква друга подобна организация. Аз мисля, че това, което е, имаме до момента, можем да го подобрим, да го реформираме и да го модернизираме, преди да го изключим от обсега на нашата дейност. В Америка е направено това и то по един много добър начин, но скъпи колеги, искам да ви кажа, че в Америка за това са ви необходими 3000 служители. Аз не мога да си представя представя, че ние бихме могли е, реалистично да имаме за цел създаване на една такава организация. Колегите от правната комисия смятат, че определени части от Impact Assessment – е, могат да бъдат възложени на външни лица. Комисията сега не може да прави сама всичко. В бъдеще също ще е така. Обаче, ако се ангажират външни лица, естествено ще трябва да се спазват изискванията за качество, ще трябва да се извършва контрол върху качеството. Това е ясно, но е, ние като парламент също може би ще трябва да възлагаме това на институти, каквито е, бяха е, представени тук в лицето на двамата господа, които току-що чухме като експерти. Комисията също би е, възлагала задачи на подобни институти, което означава, че ние ще имаме една съпътстваща паралелна възможност и ако е, получим лоши резултати. Аз чух вече това от колеги, че те не са доволни понякога с резултатите. Ние ще трябва просто да го прием като факт, така че трябва да е малко по-прагматични и първо да си помислим дали има смисъл тази задача, дали има смисъл изцяло да се възлага на външни лица. Може би правната комисия не е на това мнение, преди две седмици може би беше. И дали тук не би било по-добре да помислим за альтернативни альтернативни решения, като ясно възложим на комисията да включи в по-голяма степен парламента. Нашите желания за прозрачност и за качествен контрол да бъдат възприяти по-сериозно от комисията и да се заложи повече на доброто взаимодействие, отколкото на създаването на институт, на фундация или някаква друга подобна организация. Аз съм открита за вашите мнения и предложения, защото още не съм стигнала до етапа, в който мога да кажа, че становището ми е окончателно. Благодаря. Сега имаме няколко докладчици в сянка. От името на НП господин Кройцман. И господин Масимо Анджело от Европейската комисия, когато също се чуем. Тоест, нека чуем първо докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, това е така много точен, конкретен въпрос. Трябва да бъдем много внимателни направи ми впечатление фактът, че правната комисия е много по-критична, отколкото госпожа Вайлер. Но три въпроса има, които искам да спомена. Първо, може ли оценката на въздействието да определя нашата политика? Комисията обикновено пренебрегва оценките на въздействието. Защото в доклада се оценява нуждата. Нуждата от оценка на въздействие. Не трябва ли да се каже по-скоро необходимостта от а, оценка на въздействието? Второ, по отношение на консултантите. Разбирам, че комисията и парламента ще използват едни и същи консултанти. Това е нещо, което трябва да се обмисли. като че ли е, доста очудващо е това, че трябва да прибягваме до същите консултанти. Съгласен съм с госпожа Вайля, че трябва да бъдем внимателни в това отношение. Аз малко се тревожа. А, относно търсенето на едни или други ресурси извън а, а, нашите организации. Сега господин Кройцман. Благодаря. Благодаря. Да. Въпросът е сложен. Първо, смятам, че трябва да помислим дали една директива или регламент означава напредък за вътрешния пазар. Може би просто трябва да оставим нещата така, както са. Може би нямаме нужда от оценка на въздействието, защото това създава повече бюрокрация. Второ, имаме оценка на въздействието в други сфери, например защита на потребителя. И тези оценки не са особено съдържателни. Например, в Германия ние решаваме тези проблеми от дълго време. И ако имаме една оценка на въздействието, тя наистина трябва да служи на полезна цел. Така че съгласен съм с това, че парламентът би трябвало да има възможността да зададе въпросите, които иска да зададе и ако има оценка на въздействие, тя трябва да дава отговор на зададените въпроси. Наистина парламентът трябва да има по-силна роля и да изразява своето мнение. Разбира се, има въздействие върху малките и средни предприятия. Това, разбира се, винаги е важно. И мога да кажа, че големите фирми могат лесно да се справят с много проблеми. Те имат собствени правни отдели, имат много специалисти. Например, на тях има много по-лесно да приведат в съответствие своята дейност с законодателството РИЧ, и те могат да помогнат също така и на малките и средни предприятия с експертизата, с която разполага, защото естествено, че малките и средни предприятия нямат правни консултанти. И ако разгледаме раздел 7, който изрично визира това, ние ще видим, че ако създаваме бюрократична тежест, то тази тежест неравномерно се разпределя между различните предприятия. Защото въздействието е процент от оборота или щатния състав. И разбира се, това много повече засяга малките и средни предприятия. Госпожа Валер говореше за въздействието върху потребителя. Да, има социален, обществен ефект, но също така трябва да разглеждаме и въздействието върху предприемачите, предприятията. Много често в условията на глобална конкуренция отново големите фирми се справят с проблемите и те остават конкурентоспособни, докато малките и средни предприятия страдат. Ние трябва да средоточим върху всички последици за всички засегнати страни. Благодаря ви, господин Койцман. Ще кажа няколко думи, първо от чисто практическа гледна точка. Може би няма да можем на този етап да отговорим на всички въпроси, поставени от госпожа Валер. Мисля си, че госпожа Ниблер разглежда практическите аспекти на този въпрос в доклад по собствена инициатива и изниква въпросът дали това, което госпожа Ниблер прави дали е достатъчно да даде отговор на въпросите. Може би тя трябва да разшири обхвата на своя доклад. Мисля се, че гарантирането на независима оценка на въздействието твърде стеснява възможностите за решаване на проблема. Аз не мисля, че тя достатъчно аргументирано казва защо трябва да имаме изцяло хармонизирана система. Смятам, че докладът на госпожа Валер е много полезен и ние трябва да се опираме върху него, но съм сигурен, че и колегите ще има какво да добавят. Най-вече бих искал да ви поздравя за това, че вие много ясно посочихте, че оценка на въздействие трябва да бъде един постоянно променящ се документ и мисля си, че това отговаря и на казаното господин Кройцман. Оценките за въздействие, господин Кройцман, не са бюрократична пречка. Те са част от процес, който трябва да доведе до конкретни резултати. И цялата информация, отчетена в оценката за въздействието, не трябва да се разглежда като нещо, че това е нещо, което комисията събира, за да направи така, че парламентът да е доволен или обществеността да е доволна. Целта е да се постигне високо качество на законодателното предложение, защото системното проучване на различните сценарии и варианти обясненията за предложението от гледна точка на целите резултатите, анализът на механизма за изпълнение трябва да бъде част от обичайния процес за създаване на висококачествено законодателство и ние наистина не винаги имаме време да изготвим оценка на въздействието, но това за мен не е достатъчен аргумент. Комисията извършва много сериозен анализ и ако нямаме оценка на въздействието, качеството на законодателството ще пострада. И смятам, че предложението на Комисията за интелигентно законодателство е нещо, което означава, че една оценка на въздействието не е просто някаква моментна снимка. И предложението на Комисията за интелигентно регулиране или интелигентно законодателство отчита това. И отново мисля, че госпожа Вайлер беше права, когато говореше за целта, защото ние, извинете, тя каза обективно и ние наистина трябва да знаем, че комисията възприема обективен подход. Всъщност, за това хората смятат, че трябва да има оценка на въздействието. Моето мнение, което не всички споделят, че вие променяте вътрешния процес на комисията, за да се гарантира обективността, защото по този начин се получават качествени резултати. И се надявам, че ще имаме един по-балансиран подход към това. Тук ще спра. Като цяло смятам, че становището на госпожа Вайле е много важно за комисията по правни въпроси. Смятам, че колегите ще допринесат за полезността на това предложение. Ние ще чуем какво ще ни каже Комисията по правни въпроси. Колеги, имате ли други коментари? Доколкото виждам не, тогава ще помоля господин Анжелино накратко да се изкаже. И след това ние ще приключим с тази точка дневния ред и след това господин Позойс ще се изкаже и ще продължим по-нататък. Заповядайте, господин Анжелино. Благодаря, господин председател. Най-напред трябва да а, кажа, че не съм съгласен с повечето това, което току-що казахте. А, системата, която а, системата, която... Съгласен с това, което казахте, тъй като ние вървим точно в тази посока споменахте почти всички ключови въпроси, представени в съобщенията на комисията. И на, съвсем накратко бих искал да се спра на някои от тези въпроси. Ще започна с последното, което станахте дума. Стана дума за това, става дума за поканата, която тази комисия прокани към, прави към всички други комисии, още в началото на процеса. Е, ясно е, че нито в съвета, нито в е, е, Европейския парламент се използват оценките на въздействието в началото на законодателния процес, когато е необходимо да се оцени качеството на а, м, елементите на предложението на комисията. Сега по отношение на ключовите въпроси, те са консултацията, консултирането на всички заинтересувани страни, това е много важно. И по тази причина ние продължихме 8-те седмици за консултация, на 12 седмици ги увеличихме, за да може да се оцени нуждата от по-нататъчни подобрения. Това, надяваме се, ще подобри процеса на консултирането с потребителски организации, пък и с други заинтересовани страни. Колкото за това, че е, оценката на въздействието би трябвало да бъде ръководен документ. Както знаете, трите институции са подписали междуинституционно споразумение и съвета и парламента особено е, поеха ангажимента да оценяват въздействието на основните предложения на комисията. А, е, значи, комисията е готова да работи в, заедно в сътрудничество с другите две институции, за да може да се разшири анализът по отношение на оценките на въздействието. Както беше изтъкнато и в доклада на е, Сметната палата. Бих искал също така да ви уведомя, че в неговото съобщение председателя на комисията Бароза отвори, така да се каже, една нова тема. Това е последващата оценка. Значи не може да се оцени дали законодателството, което е било прието, е дало очакваните резултати. И, и дали е постигнало целите, които се е поставяло. Например, за намаляване на административните тежести. По отношение на въздействието, също така мисля, че подходът на трите стълба, който прилага комисията, също така а, има голямо значение. Комисията а, възнамелява да оценява все повече въздействието социалното въздействие на различните законодателни актове. И накрая, да кажа нещо по въпроса за независимостта на оценката на въздействието. Мисля, че съобщението, което току-що бе а, оповестено, а, от него става ясно каква е, е ма, позицията на комисия, Европейската комисия по този въпрос. С оповестяването на становището по отношение на оценката на въздействието в предложенията на комисията, ние искаме да гарантираме не само пълната прозрачност на процеса, но също така да се установи начина по който се оценява качеството на оценките на въздействието. Комисията, разбира се, ще бъде готова и при друг случай да участва в вашето заседание, да ви представи по- по-големи подробности това съобщение. Uh, а, сега по, по втория въпрос е нещо, което координаторите може би ще могат да а, помислят в бъдеще, но междувременно ще дам думата на госпожа Вайлер, за да приключи тази дискусия. Аз е, искам да прибавя един малък критичен аспект. Вие естествено защитихте системата на комисията и казахте, че правите нещо повече. Това обаче за нас не е достатъчно. Не е достатъчно. Аз бих искала да се запознаете с някои от исканията в моя доклад и да вземете отношение по тях. Аз е, скоро е, имах среща с шведски е, предприемачи, където имаше представители на комисията и те посочиха, че оценката на въздействието ще бъде фокусирана в бъдеще в по-голяма степен върху конкурентоспособността. Аз казах, че това е чудесно, но не е достатъчно. Може би вие ще предложите е, някакво мнение, някакво становище по това как парламентът да бъде повече силно включен в този процес. Как е, смятате да действате в бъдеще? Това бих искала да науча. Естествено, ние не сме против последващите анализи. Те трябва да бъдат правени и понякога ги правим и ние, като ги възлагаме на външни лица. Например, правим такива анализи по прилагането на закони. Примерно закона за е, правен акт за професионална квалификация. Обаче на нас ни е необходима солидна оценка на въздействието, за да можем да създадем някаква правна уредба. И ние в тази комисия използваме много тази оценка на въздействието, но а, ние като парламент поддържаме и друго мнение. Така изцяло неутрални а, оценки на въздействието няма. Навсякъде за тях стоят научни мнения и ние искаме да знаем как те са структурирани, искаме да имаме прозрачност, обаче пълна независимост, от това ни предупредиха американците, не съществува. За мен би било достатъчно, ако знам кой институт в Европа, кой университет или кой професор се занимава с тези неща. Тогава бих могла да си помисля някои неща. Ние трябва да се простим с иллюзията, че има нещо, което е напълно независимо. Благодаря, господин председател. Much, uh, well... Благодаря. 3 ноември е крайният срок за внасяне на измененията към доклада. Може би вие, госпожо Валер, бихте искали да ни докладвате отново на следващото заседание. Освен ако госпожа Ниблер не реши да промени своя доклад по собствена инициатива в светлината на предложението за интелигентно законодателство. Така че, добре, вие ще го направите. Сега, накрая, бих искал да помоля господин Бозой да започне обсъждането по неговото становище. Пълната дискусия по вашето становище ще се състои на следващото ни заседание на 26 или 27 октомври, в зависимост от това, кога вие ще можете нито един от докладчиците в сянка не е тук, така че ако искате, просто можем да започнем обсъждането. Представителят на комисията по темата е тук. И след като вие сте дошли тук специално за нас, ще ви дам възможност да кажете няколко думи. И след около 5 минути, ако не възразявате, ще трябва да приключим заседанието, така че извинявайте, че времето ви ще бъде толкова ограничено. Благодаря ви. Аз няма да участвам в коктейла, защото ще ходя на срещата посветена на строителните продукти. Ще кажа само няколко думи, след това ще се изкажа по-подробно на 26-ти. Приветствам доклада на Европейската комисия, представен на парламента. Като положителен аспект искам да изтъкна това, че комисията успя през 2009 година да осигури добра политика в сферата на конкуренцията, в светлината на кризата. По този начин държавите можеха да действат по гъвкаво да подпомогнат банките и да смягчат последиците от кризата и да подобрят достъпа до кредити. Разбира се, трябва да има предпазни мерки, които да не позволят неприемливо изкривяване на конкуренцията. Европейската комисия трябва да следи много внимателно как се спазват тези предпазни мерки. Второ, що се отнася до основния ни интерес, а именно защитата на потребителя, помолих комисията да внесе предложение за подходящ механизъм за защита на жертвите на нарушенията на законодателството и подходящите обещетения. Смятам трето, че комисията трябва да разгледа проблема с препятствията пред генеричните лекарства и смятам, че Европейската система за патенти би била много полезна за тази ситуация, както и за други ситуации. Ние трябва да се борим за това да има такава европейска патентна система и накрая за сектора на енергетиката. Смятам, че Европейската комисия трябва да засили конкуренцията, за да има вътрешен енергиен пазар и да се отстранят пречките пред новите оператори да навлязат на пазара. Бях съвсем кратък, защото времето е ограничено, но съм готов да обсъдя повече нещата с комисията и докладчиците в сянка. Благодаря председателя, благодаря ви господин Бузой. Благодаря ви за много добрия доклад, който обхваща тези ключови моменти. Давам думата на представителя на комисията. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Комисията приветства проекта становището на доклада. Взимаме под внимание това, че докладчика смята, че комисията ефективно е подходил към решаването на проблемите, възникнали във връзка с економическата и финансовата криза. Споделяме мнението на докладчика, че в финансовите пазари трябва част по-скоро да се възстанови равнопоставеността за всички, спасяването на банките не беше безусловно. Те трябва да извършат определени стъпки, включително преструктурирането. Заместник председателят Муня спомена, че няма да сме в състояние скоро да прекратиме временният режим на държавна помощ, но това вероятно ще стане в началото на 2012. Ако погледнем синергията между конкуренцията и политиката за защита на потребителите, когато става дума за... Ние правим всичко възможно, за да установим необходимите условия за правна защита и търсене на индивидуални щети. Второ, Генерална дирекция конкуренция.